Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Нека да приемем дневния ред. Виждате, че днес ще имаме заседание само сутринта. След обед или утре няма да имаме заседание по ред причини, включително и сложния дебат по отношение на промените в директивата и регламента за пазарите на финансови инструменти. Така че трябваше да премахнем някои точки от дневния ред. Значи, приемате ли дневния ред в настоящия му вид? Да, благодаря. Едно съобщение. Имаше две-три странни срещи по отношение на ИОР, Втория от тях беше вчера. Основните въпроси бяха свързани с депозитарите, баланса между половете, социалните и екологичните рискове, изискванията за финансиране, оценка на риск. Няма постигане на споразумение, но има напредък в пътя към компромис, особено по отношение на депозитара. Следващия диалог ще бъде на 13 април. Следващата точка от дневния ред виртуални валути, разглеждане на проекто доклада. Давам думата на докладчика Якоб фон Вайц Зекер. Благодаря, господин председател. В изминалите няколко седмици работихме по новите технологии, технологиите, които са в основата на биткоин, ставаме свидетели на бързо развитие на, на иновации. Не сме свършили с разговорите по темата, но, но последните няколко седмици, поне според мен, бяха изключително ползотворни. Много хора участваха в разговорите. Моите колеги работиха активно по това досие. Мисля, че, че разговорите, които водихме, бяха изключително полезни. Имаше много експерти, които участваха на нашето изслушване тук в комисията. Имахме и видеоконференция, имахме и няколко допълнителни срещи и мисля, че благодарение на всички тези разговори успяхме да получим повече информация. Отлична работа на секретарията. Какво искам да кажа? Кои са основните ми тези? Това е тема, към която се проявява голям интерес не само от страна на медиите, но и от страна на, на компаниите. Това е една нова технология. Повече от 1 милиард евро с инвестициите в тази сфера. Инвестициите се променят, между другото. В началото имаше много инвестиции в биткоин, познатата виртуална валута. Напоследък обаче минаваме към инвестиции в областта на клиринга, сетълмента и а, други а, аспекти на така наречената ТДР и а, блоковата верига. ТДР е технологията на, на дистрибутирания регистър. Имаме движеща се цел по отношение на тези ТДР или регистрите. Не искаме да задушаваме иновациите, може да има голяма полза от използването на тази е, платформа ТДР, но има и много рискове. Особено с оглед на факта, че технологията много се използва. Възниква въпроса, съответно, когато се създаде системен риск, как ще можем да действаме бързо? Основната препоръка в моя доклад е да създадем една специална група от експерти на, на европейско ниво с цел да се генерират бързо предложения и с цел да се дава информация на държавите членки как да се справят е, с предизвикателствата, които могат да възникнат от е, широката употреба на подобни технологии в бъдеще. Тук трябва да се отчете и гледната точка на индустрията. Е, не знаем какво ще стане с тези технологии след 10 години, какво ще стане и с въпроса за конкуренцията. Възниква въпроса обаче, ако тези технологии започват да се използват на, на, на широка основа, как да гарантираме, че те ще се използват справедливо, че няма да има доминантни системи, които да могат да отстраняват конкуренцията. Ето защо аз имам препоръка за един цифров портфейл с отворен достъп. Може да има и мерки с подобен характер. По-настоящем не можем естествено да предугадим какво ще бъде техническото развитие. В доклада се разглеждат основно две теми. Първо, виртуалните валути сами по себе си. Основният потенциал тук е следния. Виртуалните валути могат да помогнат значително за намаляване на разходите по транзакциите. Това въжи най-вече за транзакциите в трансграничен план, които по-настоящем са много скъпи. Има много научна дейност по този въпрос. Знаете колко пари се изпращат от работещите в чужбина към страните по происход – е, най-често това се случва към държави, където не всеки има банкова сметка и е, комбинацията от е, технологията на така наречената блокова верига плюс съответните технологии за, за самите плащания ще доведе до, до по-низки разходи за транзакциите. А самите разходи, по-низките разходи ще доведат до, до по-голяма конкуренция в Европа. поради новите технологии ставаме свидетели на едно интересно развитие и то се отчита и от директивата за услугите за плащане. На второ място микроплащанията. Виртуалните валути са интересни, защото могат да се използват за прогресивно заместване на, на, на традиционните плащания. Големите компании ще получат достъп до, доличните ни данни чрез системата на микроплащанията, които, които защитават нашата лична неприкосновеност по много по-добър начин. Всяка подобна технология обаче носи и рискове. Точно както и плащането с а, пари в брой и по отношение на виртуалните валути има рискове, свързани с прането на пари, неплащането на данъци. Даже има един доклад, появил се неодавна, който говори за заплахата от финансиране на тероризма. Технологията, за която говорим, е с споделен или дистрибутиран характер. Биткоин може да бъде използвана като една червена лампа. Първоначално тя беше използвана като пилотна валута и когато се появиха проблеми, нямаше правителствени структури, които да актуализират софтуера така, че да се избегне проблема или да се отстрани той. Така че тук много може да се говори, има сериозни рискове свързани с защита на потребителите, появяват се и нови бизнес модели и въпрос е може ли всеки да си спази обещанието. Да не говорим, че е на лице и много важният въпрос за нестабилността на, на тази е, виртуална валута биткоин. Е, мисля, че като цяло има възможност да се използват технологията ТДР в е, области, които излизат извън рамките на плащанията. Една от най-интересните възможности в това отношение, един експерт от MIT е, ни каза, че тази технология може да се използва за продажбата на електронни билети. Днес, ако продавате електронни билети за спортно събитие, може да, да ги продадете пет пъти и пет човека ще се появят пред стадиона. Въпросът е на кого ще бъде дадено място. С тази технология ТДР може да се реши проблема. Може да говорим и за музика, например. Един албум може да се продаде само веднъж, а не няколко пъти, както е в момента. Така че има много различни приложения, които са възможни. В средносрочен план обаче най-интересната област е областта на клиринга и на сетълмент. И финансовите технологии. Е, искам да кажа, че тук не става дума само за потенциала на така наречената блокова верига, където няма нужда от централен орган. Може да има и частна блокова верига, където могат да се правят транзакции много по-ефикасно от гледна точка на, на калкулациите. Е, и е, освен това има и голяма доза безопасност. Така че мисля, че може да има употреба на, на тази технология на широка основа. Тази иновация не трябва да се потъпква. Председателя ми казва да приключвам. Мисля, че ние трябва да следим какво се случва отблизо, да действаме бързо и даже ако се наложи категорично да действаме, за да е, внесем необходимата регулация. Благодаря, казва председателя. Сега от името на колегата, който отсъства, господин Шеле, от името на НП, естествено, господин Русати. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня за това, че господин Матошело отсъства. Няма как да го заменя в пълна степен. Ще изчита неговите бележки. Искам да приветствам този доклад. Темата е важна. Това е нов феномен. Той се използва и развива много бързо. Важно е да работим така, че да разберем какво точно представлява това явление. Освен това, трябва да можем да, да регулираме развитието на виртуалните валути. И ето защо този доклад е навременен. И искам да благодаря на господин Якоб фон Вайц Зекер за експозето. Ще работя с удоволствие по тази тема от тук нататък. Както знаете, няколко срещи на докладчиците в Сянка бяха организирани, те бяха много интересни, засегнаха важни теми. На този първи етап от разговорите, искам да кажа само няколко неща. На първо място. Определението. Там, където говорим за интелигентна регулация, точка 10, интелигентна регулация с цел добро управление, въпрос е кое законодателство ще се прилага във връзка с дейностите, които се извършват. Има едно друго определение в точка А от доклада, Искам да попитам откъде идва определението там. Какъв е неговия происход? Точка 12 от доклада. Мисля, че тя може да е проблематична, защото докладчика иска да има преразглеждане на европейското законодателство за плащанията. Преди да се иска ново законодателство, нека да видим какво законодателство имаме в момента и как то се прилага. Да видим до каква степен съществуващото законодателство изпълнява своите задачи. Точка 13. Какви точно ще бъдат задачите? Точка 14. Имаме много затруднения тук. Тук е важно да се подчертае необходимостта от оценка на въздействието, особено като се има предвид колко е важно да има по-добра регулация. Знаете, че за нея работи комисар Тимерманс. Това са нашите първоначални бележки по този доклад на нашата комисия, на комисията ЕКОН. Благодаря. Благодаря сега от името на ЕКР господин Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин фон Вайц Зекер за това, че е докладчик по тази инициатива. Приветствам този доклад. Той е обективен, засяга основните проблеми, свързани с ТДР и с виртуалните валути. Той говори за възможностите, които се създават тук. Съгласен съм, че с виртуалните валути имаме възможност да намалим нежеланите разходи за транзакциите, да диверсифицираме методите на плащане и да подобрим економическото развитие. Съгласен съм с него, освен това, че не трябва да забравяме е, ограничената възможност на регулаторите да работят по тези технологии и трябва да има предпазни механизми е, в е, този смисъл. Трябва виртуалните валути да са такива, че да не се използват от престъпници и терористи. Съгласен съм с докладчика, че имаме нужда от пропорционален регулаторен подход. Не искаме да регулираме този иновативен продукт просто за целите на регулацията. Не искаме освен това той да излезе от употреба или пък да попадне в ръцете на престъпници. Аз не съм убеден относно предложението за разширяване на приложеното поле на директивата за прането на пари с цел да се включат виртуалните валути. Това не трябва да се случва на този етап. Нека да видим какво ще е използването на виртуалните валути преди да преминем към нормотворчество. Освен това, не съм съвсем съгласен с промяната на законодателството за заплащанията, тъй като виртуалните валути не отговарят на съответните определения. Освен това имам проблеми и с прехвърлянето на разпоредбите на а, директивата за заплащанията към валути. Мисля, че виртуалните валути могат да доведат до ползи за потребителите и мисля, че следва да сме предпазливи като законодатели. Не можем да внасяме регулация където поискаме. А, мисля, че трябва да почакаме да видим какво ще стане и приканвам докладчика да направи същото. Благодаря. Благодаря от името на АЛДЕ, господин Петър Ежек. Благодаря, господин председателю. Ясно е, че е трудно за тези, които не са навътре в нещата, да разберат за какво става въпрос, когато говорим за виртуални е, валути. Има предложение да включим виртуалните а, валути в обхвата или пък да изчакаме. Има юрисдикция по света ам, и ам, Становищата са разнопосочни. Русия обмисля законодателство, което да криминализира използването на виртуалните валути като биткоин. Някои държави са предприели друг подход, някои са наложили <clears throat> данъчна регулация или са ги включили в разпоредбите за противодействие на прането на пари, но има области, в които валутата не е регулирана. В доклада е посочено, че има и потенциал, и риск свързан с развитието и използването на виртуалните валути. Тук става въпрос за една тема, с която трябва да се занимаят законодателите и регулаторите и да наблюдават отблизо развитията. При транзакции с биткоин, например, е необходимо да има един единен подход в Европейския съюз. Въпреки това, аз съм на мнение, че всякакъв вид законодателство трябва да вземем предвид и евентуалните последици. Искаме да засегнем рисковете, но не искаме да задушаваме иновациите в този сектор. В този контекст съм за това да се включи да се включат виртуалните валути в обхвата на директивата за противодействие на прането на пари. Тези валути биха могли да се да се обект на злоупотреба от страна на организираната престъпност, но в момента има малко доказателства за това, но въпреки всичко не трябва да се потен подценява потенциала им. Трябва да има работна група, която да наблюдава отблизо развитията, свързани и с блоковата верига, да се използва най-ефективният подход от тази целева или работна група и по-скоро да се съпътства, а не да се възпрепятства развитието на виртуалните валути. Да се работи по такъв начин, че да се е, изчерпи потенциала на виртуалните валути и те да са в услуга на потребителите. Има и други въпроси, които са свързани с защитата на данните с данъчното облагане, които трябва да бъдат взети предвид по време на фазата на мониторинга. От кога да влезе в сила това законодателство е въпрос, който трябва да се обсъди допълнително и може да бъдат внесени изменения. Благодаря от името от името на ГУЕ господин Виегас. Ora, dia. Nós estamos a falar de uma realidade. Говорим за една нова реалност. Реалност, която е сложна. И реалност, която се стабилизира. Имало е, е много виртуални валути, е, които са изчезнали, други обаче се стабилизират. Говорим за феномен, който от економическа гледна точка все още не е оценен и цяло. Има и специализирана литература, в която се посочва, че виртуалните валути са много малка част от економическия сектор, но такива системи вече съществуват и не можем да ги пренебрегнем. Могат да проистекат проблеми в бъдеще от тяхното използване. Системите са много сложни, съдържат рискове в себе си, както има и рискове в, сама, в самите виртуални валути. Тази а, сложност трябва да бъде контролирана от а, компетентните органи. Легитимността на този феномен е отслабена, защото могат да се използват за престъпни цели. Някои интернет страници са затворени, като Silk Road, например. И разбира се, има и съмнения дали виртуалните валути могат да функционират нормално и да изпълняват тези основни функции на останалите валути, като обменни единици, например. Достъпът до, до тези валути е сложен. Валидирането им също представлява препятствие. Тези валути, ако се използват от широката общественост, ще се стигне тези микроплащания. Говорим за биткоин и за други валути. Няма връзка между обменния курс за биткоини и други, на биткоини другите виртуални валути ако говорим за тази единица като спестовна единица, то тази функция няма да може да бъде използвана. Много е сложна материята като цяло. Виртуалните валути са много либерални, почти анархични е необходимо, разбира се, да се използва тази въпросната виртуална валута от дадена държава, за да се повиши доверието в нея. Може би намеренията са добри са свързани с защита на потребителите, но от друга страна може да се изпрати погрешното послание. Трябва да се, ще се гарантират права, които в системата няма да могат да бъдат изпълнени на практика. Когато става въпрос за данъчни въпроси, за престъпни дейности и когато го, наистина се стигне до там, ще проистече необходимостта да се упражни контрол, за да могат тези проблеми да бъдат разрешени. С голям интерес следим дискусията по темата и този феномен трябва да бъде съпътстван е, от наша страна и да се предприемат мерки, когато е необходимо. Следващи оратор. Срещата с експертите беше много интересна. Темата за блоковата верига и за ТДР ме върна към студентските ми години. Благодаря ви. Семинарът беше много интересен. Зелените приветстват изготвянето на този доклад за виртуалните валути и обаче не трябва да се пренебрегва потенциала както за положителни, така и за негативни последици. Европейския парламент трябва да заложи точните приоритети, а не трябва само да се описва тяхното значение и потенциала им. Необходимо е да се създаде специализирана работна група. Говорим за за гражданите на Европа, говорим за развитие отдолу нагоре, Комисията трябва а, да а, изготви предложение за законодателство, което а, да има пряко приложение. Насърчаването на финансовото включване е една от целите и да има електронни, създаван, да бъдат създадени електронни портфели, или нещо, което е важно. Има хора, които плащат много високи такси за конвенционалните банкови и финансови операции. Виждаме, че докладчикът има много ам, интересни две, много интересни идеи, свързани с ТДР, с публичните агенции и освен това за микрофинансовите транзакции за потребителите. Не се опасяваме толкова много за разходите, споменати в параграф 5, за разходите за посредниците. Искам да кажа, че съм съгласен с, съгласен с господин Фокс. Това не се случва толкова често, но вярно е, че регламента не трябва да задушава иновациите, свързани с виртуалните валути. Тези валути трябва да се използват в услуга на широката общественост. Зелените държат и на местните валути, които също могат да бъдат виртуални, но те се използват ограничено за определен вид транзакции корекции. Не искаме законодателство за души развитието и на тези вита валути. Нека да продължим дискусите и благодаря на докладчика за интересния доклад и а, плодотворното сътрудничество. Барбара Капел. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на докладчика за професионалния му подход при изготвянето на, на доклада. Бях организирали много срещи с експерти. Разговорите бяха наистина много интересни и информативни така или иначе бяхме въведени по един много интересен начин в, тема, в темата. Има около 600 виртуални валути, сред тях биткоин е най-голямата с дяло от 90%. Това е, е от, отразено и в доклада, да не говорим за технологията и ТДР, която е много важна, която може да се използва не само за виртуалните валути, да има по-широко приложение. Обхватът е доста широк. Може да се включи клиринга, сетълмента, да се излезе извън финансовата област. Беше, каз... беше спомената темата и за тикетинга, и за интелектуалните права. ЕСМА представи проучване края на януари, свързано с ТДР – и се вижда, че ползите от тази система, от тази технология са много големи за економическия сектор. Има търговски платформи, които се занимават с тази технология и ТДР като цяло може да се използва платформа за обмен на валути и може да има въздействие върху други пазари. Има редица приложения, които могат да бъдат предвидени за тази технология на дистрибутиран регистър. Економическото развитие и увеличаването на благоденствието са само два от елементите, свързани с развитието на тези технологии. Трансакционните разходи са в рамките на 1,7%, а чрез виртуалните валути могат да се намалят разходите за транзакции с 20 милиона. Това е наистина крупна сума. Системи за онлайн микроплащания, също съдържат голям потенциал, както и клиринга и сетълмента в областта на финансовите сектори. Не трябва да забравяме и негативните аспекти, ам, укриване на данъци, пране на пари, финансиране на тероризъм и така нататък. Освен това е необходим Необходимо да има гъвкава регулаторна рамка за тези технологии. Освен това, не трябва да се забравя опасността от киберпрестъпността и а, колкото повече валути са цифрови и виртуални, толкова по-висока опасността от киберпрестъпност. 400 милиарда, разходи, 400 милиарда евро са разходите за приводействие на киберпрестъпността на година. Необходимо е по-добро и по-интелигентно законодателство. Тези нови технологии, разбира се, не са познати на всички. Понякога законодателите стигат до своя предел при изготвянето на законодателство в тази област, трябва да се види как да се подходи към създаване на ново законодателство. Не трябва да има ново, докато не знаем по какъв начин технологиите ще се развият. Можем да изготвяме законодателство само възоснова на тази технология и нейното развитие. Относно хоризонталната експертна група, скептично съм настроена такава експертна група трябва да бъде създадена на, на самия пазар и да се занимава изцяло с технологичните развития. Трябва да имаме такава експертна група и тя трябва да консултира всички останали участници на пазара. Благодаря ви. Thank you. No. Благодаря. Спонтанни изказвания, ако има. Нина Гил има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. Знам, че много колеги подчертаха, че трябва да има баланс между свръхрегулиране и ем, гаранции за това, че няма да се задушат иновациите. В доклада ем, това, не, това също е отчетено. Той иска да има балансиран подход, регулаторен подход, за да не се задушат иновациите. Трябва да се отрази начинът по който финансовите услуги се променят. 12 милиарда са посочени. Това е сумата за инвестиции вижда се, че се променя и самата защита на валутите. Относно това, че законодателството не бива да задушава иновациите и на второ място, че не изтласква инвеститорите извън Европейския съюз. Политиците трябва да стигнат до едно балансирано решение по-рано, отколкото по-късно. През годините сме свидетели на толкова много иновации, всичко се променя толкова бързо и наистина трябва да действаме своевременно. Благодаря ви. Комисията. Моля, имате думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Европейската комисия няма да прекали с законодателстването по виртуалните валути, но ние работим в плана за действие срещу финансирането на тероризма, прият в началото на годината. Има предвидени мерки, освен това сме предвидили изменения в съответната директива ние ще предложим виртуалните валути и платформите за обмен на виртуални валути да се включат в директивата. Същевременно доставчиците на портфейли няма да бъдат обхванати, тъй като те ще се третират като еквивалентни на банкова сметка. Това е в момента законодателната работа в комисията. Европейския банков орган излезе с предупреждение през 2014 година за спекулативния характер на виртуалните валути. Те са много изменчиви. Ние трябва да защитим и потребителите. Основната виртуална валута биткоин всъщност има сравнително малък пазар, що се отнася до сделките – Използва се най-вече от пазара в Обединеното кралство за размяна на подаръци. Това е малък пазар. За това и за момента ние няма да предвидим работа по законодателни мерки, освен по някои съвсем конкретни теми. Що се отнася изобщо до цифровите технологии, от които зависят виртуалните валути, знаем, че те са сравнително нови. Регистрите се използват от миналата година. Могат да, могат да се използват като инструмент за разплащане, но ние извършваме своите проучвания а Европейската централна банка също започна да проучва виртуалните валути и това е съвсем на време. Комисията беше поканена да състави специална група. Може би тук ще изчакаме за известно време. Digital... Същевременно Генерална дирекция Connect работи за съставяне на такава група по зелената книга за специалните услуги. Може би ДЛТ ще бъде и темата, на която ще обърнем специално внимание, ако създадем такава група. Now, Благодаря, докладчика. Благодаря ви. Разискванията тази сутрин показват, че групата колеги, които се интересуват от темата, ще продължат да работят. Много беше интересна размяната на мнение. Ще изчакам и предложенията за изменения. Като съм оптимист, мисля, че ще стигнем до добър компромис. Имам обаче два коментара по същество на въпроса на колегата Розати. Напълно сме прозрачни. Нашата дефиниция идва от доклада на МВФ. В никакъв случай не си присвояваме интелектуална собственост. Имаше и втори въпрос, кой е европейският регламент, който би бил приложим и по-настоящем Нека ви напомня доклада на ЕСМА, в който се споменава клиринга, сетълмента. Има норми, които са действащи и които биха били приложими. В заключителните си бележки ще кажа, че тук ще трябва да стигнем до един много добър баланс. Какво трябва да се регулира, като се имат предвид възможностите и опасностите и още нещо много интересно и споменато от колегите, кога да регулираме Именно за това в проекта доклада аз предлагам да се състави специална група, колкото по-добре сме информирани като законодатели или членове на правителствата, толкова по-дълго можем да изчакаме преди да действаме. Идеята съвсем не е отново да създаваме някакво бюрократично чудовище. Нека успокоя колегите. Не, по-скоро ние можем да изчакаме известно време преди да пристъпим към регулацията, за да се осведомим по-добре и може би някои от тенденциите ще се проявят по-добре с течение на времето. Но няма никакъв смисъл да действаме прибързано и необмислено. За това става дума, когато предлагам специалната група. Нямам намерение тя просто да прехосва парите на дънакоплаците. Важно е да можем да вземем решението си в кой момент да регулираме и как да регулираме, но за това ни е необходима повече информация. Според мен въвеждането на нормите в правилния момент ще оправдае и разходите по една специална група. Пак ще повторя в заключение, ще разгледам и вашите изменения. Много ви благодаря. Графикът 22 март на обяд крайен срок за измененията. На 19 април ще разгледаме измененията. 25 и 26 април гласуване в ЕКОН и след това в пленарна зала. Благодаря ви. Преминаваме към четвърта точка – задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Знаете, че това е част от пакета, прият в края на януари от комисията. Преди да дам думата на докладчика, нека кажа, че според нас е много неудачно намирането на политическо споразумение от страна на съвета. Това вече се случи още преди да се приеме становището на Европейския парламент. За нас това е неуместно развитие на събитията, като че ли мнението на парламента не е важно, не се отчита ролята на парламента в законодателната процедура, тъй като консултирането с парламента е важен елемент. Но нека дам думата на докладчика господин Розати. Благодаря ви, господин председател. Както и вие изложихте, тази директива изменя директива 2011-16 относно административното сътрудничество между данъчните органи в държавите членки. Всъщност това е елемент от целия пакет срещу избягването на данъци на трансгранично равнище. Както вие правилно посочихте, е много жако, че съветът вече взе своето политическо решение, без да даде възможност на парламента да заяви своята позиция. Съветът изпълни своята процедура. Знаем, че в този контекст парламентът е само консултиран, но въпреки това съвета трябваше да изчака становището на парламента. Имаме решението на господин Дайсен Блум, който, както знаете, председателства Еврогрупата и не само Еврогрупата, той е и председател на съвета през това 6 месечие. Аз изразих своята загриженост от взетото решение пред господин Тайсен Блум, но нека премина по същество. Целта на директивата е да се подобри сътрудничеството между данъчните органи, да се увеличи сътрудничеството и да се увеличи прозрачността освен това се прилагат препоръките на ОИСР по избягването на ерозирането на данъчната основа. Това е документ на комисията който отчита и препоръките на Г-20, както и включва набор от стандарти за подобряване на сътрудничеството между е, увеличаване, извинете, на сътрудничеството между данъчните органи. Основната цел е да се сложи край на избягването на данъци. Предложението стъпва върху разбирането, че националните данъчни органи имат нужда от повече информация за многонационалните компании. Без тази информация ще е много трудно да се намали агресивното данъчно планиране. Проектодирективата следователно изисква многонационалните компании да предоставят ежегодно доклад за всяка страна, в която извършват стопанска дейност. В този доклад трябва да се отразят приходите, данъците, заявения капитал, броя служители, както и материалните активи, платени и начисления данък върху доходите. Цялата тази информация се обменя между държавите членки задължително и автоматично. Като казвам автоматично, имам предвид, че държавите членки трябва да предоставят тази информация в определен срок и съгласно стандартизиран формат. Това задължение, разбира се, обхваща най-големите многонационални компании, чието оборот надвишава 750 милиона евро годишно. Сигурно ви се струва, че прагът е доста висок, но дори и да е така, Направените разчети на комисията показват, че този прак ще обхване около 90% от всички трансгранични потоци между многонационалните компании. Следователно, лъвският пай попада в обхвата. Така ще могат да бъдат регулирани вредните данъчни практики в по-голямата си част. Директивата, освен това, прави бюрократичното бреме за компаниите много по-малко, тъй като, както казах, се имат предвид препоръките на ОИСР по доклада за намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби – Взети се предвид и препоръките на страните от ОИСР. Намалява се бюрократичното бреме и се хармонизират изискванията, що се отнася до срока за подаване на информация и формата, в който се подава. Комисията наистина се е опитала да намали бюрократичните изисквания – на второ място се изпълнява принципът за субсидиарност. Ясно е, че този проблем не може да се реши единствено на ниво държава членка. Тук трябва да се разчита на сътрудничеството между страните. Така и ще се работи много по-ефикасно срещу вредните данъчни практики. Аз като докладчик мога да кажа, че подкрепям най-общо предложението на комисията. Бих предложил обаче и две не много съществени промени. На първо място Европейската комисия да се ангажира в процедурата, като стане част от автоматичния обмен на подаване на отчети по държави. Тъй като в момента многонационалните компании в съответната държава членка са задължени да подават ежегодни отчети за дейността на техните филиали или други компании, които са свързани с тях чрез собственост на капитали. Ние бихме искали Европейската комисия също да се включи в процедурата за задължително предоставяне на информация. С други думи, да получава тази информация. Настоявам за това, тъй като Европейската комисия всъщност ще бъде органът, който ще следи за изпълнението на директивата. Ние бихме искали следователно комисията да разполага с цялата необходима информация, за да може да направи кръстоса на проверка. На второ място бихме искали комисията да се отчита пред съвета и пред парламента една година след като директивата влезе в сила, за да разберем доколко ефективни са предприятите мерки. Това е което искаме комисията да обясни пред нас след една година, доколко отчетите по държави наистина са намалили вредните данъчни практики. Това е моето въведение. Благодаря на докладчика. От името на социалистите не виждам господин Морел. Тук ли е? yes, Елиза, заповядайте. Накратко. Приветствам позицията и обясненията на докладчика. Аз всъщност съм съгласна с вас. Не трябваше съветът да приз... прибързва и да взема своето решение преди становището на парламента. Парламента има важна роля в новата е, политическа ситуация. За нас са важни данъчните въпроси и конкретно темата трябваше да бъдем първо консултирани. Но инициативата отговаря и изобщо на нашата работа, не само в комисия таксе, но и отговаря на работата по бъдещите законодателни текстове, предмет на работата в ЕКОН. Необходимо е да се извърши проследяващата работа. Затова аз наистина призовавам да бъдем последователни в нашата комисия, що се отнася до цялостната работа на парламента. А по конкретната тема бих искала да подкрепя предлаганото от докладчика, а именно Европейската комисия да се ангажира много по-активно в процеса. За нас е важно също така да проследим ефекта от отчетите по държави на многонационалните компании. Вчера изслушахме някои от участниците на тези пазари в комисията Таксе 2. Важно е наистина да има отчетност и Информацията от отчетите по държави би трябвало да се оповестява публично, поне в основната си част. Така разбираме прозрачността, би трябвало и компаниите и гражданите да разполагат с основната информация. Ние обсъждаме, разбира се, едва първите стъпки Надяваме се, че те първа ще се направи много повече по инициативи вече одобрени от Европейския парламент. Така ще се зададе и нов политически дневен ред, ще се въведат различни практики във връзка с данъчното облагане по посока на задълбочена интеграция – времено винаги ще се зачита и правилото за единодушно решение, що се отнася до прякото данъчно облагане. Европейският парламент винаги е вземал и ясна позиция. Всички законодателни текстове би трябвало да бъдат последователни – но имаме обикновено инициативата на комисията, решението на съвета вече беше взето. Всичко, което каза докладчика е така. Госпожа Лернер от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Той е много добър. Измененията на господин Розати водят до едно добро равновесие. Комисията всъщност е, също работи за, за едно такова равновесие. Мисля, че трябва да подкрепим идеята комисията да бъде страна в обмена на информация. Естествено, държавите членки трябва да запазят своите компетенции. Аз съм от ЕКАРА. Нашата група смята, че е достатъчно да има годишно докладване. Европейския съюз трябва да следва графика в рамките на ОИСР за изпълняване на препоръките по отношение на БЕПС, ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата. Мисля, че трябва да следват и препоръките за е, отчитането по държави. Аз лично смятам, че от Читането по държави трябва да бъде прозрачно. То е в основата на една е, данъчна система, която ще бъде е, защитена и ще се избегне прехвърлянето на, на, на печалбата и ерозията на данъчната основа. Жалко е, че съвета обаче не слуша парламента. Парламента трябва просто да бъде консултиран. До него трябва да се допитат. Мисля, че трябва да се намери решение на този проблем. Благодаря. Кора Ван Нойвенхайозен от името на АЛДЕ. Благодаря и аз искам да поздравя докладчика. Отлична работа. Той работи много бързо имаме резултати и това е още една причина, защо напълно подкрепям, макар че съм холандка, писмото изпратено на господин Дайселблом. Всички се радваме, когато в съвета се работи бързо, но мисля, че съвета трябва да отчете и нашите правомощия. И ето защо аз подкрепих писмото. Отново искам да кажа, господин Росати се справи много бързо. Няма основание да се чака. Нашата група напълно подкрепя доклада и препоръките на ОИСР по отношение на БЕПС. Двете най-важни думи в тази директива, както каза и господин Росати, са следните. Задължително и автоматично. Напълно подкрепяме тези принципи. Смятаме, че те ще се приложат много бързо. Искаме това да се случи. Мисля, че комисията трябва да дава информация не само по отношение на ефикасността, както каза господин Росати. Смятаме, че административната тежест трябва да е минимална. Нека да видим как ще се случи това на практика, естествено. Аз обаче проявявам интереси към ефикасността на процеса. Защото когато обмена стане задължителен и автоматичен, искаме да видим какви ще бъдат конкретните резултати. Много обвинения се разменяха между държавите членки, казваше си имаме информация, но вие не сте я поискали. Често се казваше нещо подобно, така че ще е интересно да чуем от комисията в нейните доклади какъв ще бъде резултата от автоматичния обмен. Пълна подкрепа за доклада на господин Росати. Благодаря. Мигел Вегаш от името на Обединената левица. <clears throat> Благодаря, господин председател. Говорим за автоматичен обмен на информация. Това не е нещо ново. Има директива от 2003 година за лихвите по депозитите. Тя се занимава с нещо подобно. Има друга директива от 2011 година. Е, други организации, международни организации, още от 1988 година имат подобна практика и препоръки. Така че не става дума за нещо ново. Важното е дали ще има прилагане на практика. Документите на Екофин ни бяха предоставени Протоколите показват, че 26 държави не участват в никакъв обмен на информация. Ето защо директивата, за която говорим е полезна. Ние смятаме обаче, че тя трябва да стане още по-категорична. Това беше казано от колегите. Смятаме, че информацията трябва да стане публично достояние. Всъщност тези реформи сега се прокарват заради общественото мнение. Това са реформи насочени към неплащането на данъци. Ние смятаме и моята група смята, че трябва да има отчитане по държави, що се отнася до различните мултинационални компании. Защото по-настоящем много мултинационални компании не се покриват. Така че искаме да се разшири приложното поле, за да може е, под е, разпоредбите на директивата да попаднат колкото се може повече групи, които работят в е, международен план, мултинационални компании. И накрая искам да кажа, много е важно да продължим да оказваме натиск, за да има наистина прилагане. От името на зелените моли Скот Като. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя господин Росати за работата по това досие и за доброто сътрудничество, на което станахме свидетели. Аз съм съгласна с Кора. Мисля, че всички ние всъщност подкрепяме казаното от нея. Много е, сме разочаровани относно случилото се в е, съвета. Важно е да има сътрудничество. Е, и се радвам за това, че докладчик направи такава декларация. Имаме три основни тревоги по отношение на позицията на парламента. На първо място приложеното поле на директивата и определението на големи предприятия. На второ място по отношение на санкциите. На трето място търговската тайна. По отношение на приложеното поле. Мисля, че социалистите тук ще ме подкрепят. За какво става дума? Мисля, че трябва да се приеме дефиницията от директивата за счетоводството за големите компании. А именно компании, които имат оборот от над 100 милиона и 250 заети. Приложното поле не е достатъчно стеснено в момента. Трябва да внимаваме освен това какво представлява малко или средно предприятие, що се отнася до искането за данъчна информация, защото малките компании в нашите общности не трябва да бъдат изправени пред нелоялна данъчна конкуренция. По отношение на санкциите, притесняваме се, че комисията не разполага с мерки за изпълнение, така че комисията няма какво да направи, ако компаниите не предоставят информацията на държавите членки или пък ако държавите членки не обменят информацията помежду си. Така че ние вероятно ще предложим нещо като данък при източника за финансовите институции в трети страни, които не желаят да сътрудничат възоснова на обмена на информация в Европейския съюз. Това е паралелен принцип като този от познатия закон ФАТКА на САЩ трябва да се направи нещо, ако няма доказателство, че парите ще бъдат облагане в страната по, по дестинация. По отношение на поверителността, не искаме да се използва тя като принцип за заблокиране на, на обмяната на, обмена на информация. Много е важно компаниите да не използват претекста, че имат някакви тайни, за да не предоставят необходимата информация. Ясно е, че компаниите няма какви толкова тайни да, да, да крият. Ще имаме изменения относно суб, така наречените субсубсидиарни субсидиарни лица. По отношение на, на, на текста трябва да кажа, че отчетността по държави е важна, но ние искаме да видим пълна отчетност по държави. Благодаря. Колегата Капел. Благодаря, господин председателю. Приветствам инициативата на докладчика да е, изпрати писмо на Дейзел Блум. Важно е съвета да зачете правата на Европейския парламент и да бъдат е, преработени задълженията за автоматичния обмен на данни между държавите членки. Докладът е балансиран и задължителния обмен на данни в областта на данъчното облагане между данъчните служби в държавите членки е нещо много важно, за да има информация за мултинационалните компании и техните подразделения. Така ще се е, избегне агресивното данъчно облагане, както и моделите за укриване на данъци. Комисията изготви предложение и за справяне с укриването на данъците, за изготвяне на външна стратегия за премахване на практиките, свързани с избягването и укриването на данъците. Относно инициативата, свързана с БЕПС, това също е много важно. Европейския съюз е поел задължение в тази насока. Има и пакета с мерки, които са предвидени в допълнение. Смятам, че конкретните аспекти на предложението за прак от 750 милиона евро е нещо положително. Освен това да се запази принципа за субсидиарност и да се вземе предвид при данъчното облагане, най-вече постъпленията в дружеството майка. Относно графика, трябва да сме по-амбициозни. 12-те месеца да са много дълъг срок. Дружествата могат да изготвят такъв отчет за, за много по-кратък период. Още с предаването на годишният ам, Учет може да се случи това и учета да се изготви през следващото три месечия. Относно оповестяването на информацията, преди да бъдат публикувани докладите по страни, да бъде изготвена оценка на въздействието, да стане през да става през април на съответната година. Оценката на въздействие трябва да бъде много добре проучена, за да не стане така, че разходите са несъразмерно големи. Това, което не подкрепим е автоматичното включване на комисията т.е. докладите да се предават не само на финансовите органи, съответната държава, но и на комисията. Това не е целенасочено. Не виждам каква е допълнителната стойност на такава мярка. Важно е комисията да докладва за мерките, свързани с този пакет от мерки за премахване на укриването на данъци. Аз съм против комисията автоматично да бъде е, включвана като адресат при тези доклади за всяка страна. Благодаря, господин Морел. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че ме забави транспорта и затова малко закъснях. Това е много важен доклад за нас, социал-демократите за парламентаристите изобщо. Благодаря на колегата Русати, както и на Европейската комисия, която работи по тази тема. Благодаря и на бдителността на съвета, така или иначе. Благодарение на усилията на всички стигнахме до този доклад. Тук е важен и докладчика и докладчиците в сянка. Разбира се, Съветът стигна до своя компромис, технически компромис, без да изчака становището на парламента, за съжаление. Но така или иначе предложението на Пьер Московиси е добра основа. Това е несъмнено. Все пак обаче можеше да се изчака нашето решение. Ние сме разговаряли и с гражданското общество. Предложението е смислено, могат да се направят, разбира се, и някои подобрения. Ще дам два примера. На първо място, Европейският парламент трябваше да се произнесе по отчета по държави. Според нас, правата на акционерите трябва да се оповестяват публично, например не става дума само за възстановяване на административното сътрудничество, просто би трябвало законодателните норми да бъдат последователни, а не да си противоречат взаимно. На второ място, прозрачността не може да обхване само 10 до 15% от многонационалните компании. За нас всъщност е заложена на карта, заложена карта самия вътрешен пазар – затова ние трябва да работим с многонационалните компании и да обхванем максимален брой от тях. Директивата за правата на акционерите би трябвало да има това предвид и да се обхванат всички с оборот на 40 милиона. Би трябвало според мен, и да се добавят някои показатели, като получените субсидии. Накрая искам да кажа нещо от по-общ характер. Ние в парламента бихме искали да законотворчестваме ефективно, положително, не може непрекъснато да се правят изключения от всякакъв характер, тъй като държавите членки искат да си запазят възможността да могат да отказват помежду си даването на информация. Споменахме фатка американските закони. Според мен държавите, които прилагат това вторично отчитане, би трябвало да имат задължение за филиалите на многонационалните компании. Не може да разчитаме Вашингтон да ни дава информация за филиалите в Европа. Още веднъж искам да поздравя колектива на докладчика и докладчиците в Сянка. Thank you. Благодаря. Господин Тремоза. господин Хареги Атондо. Благодаря, господин председател. Аз също исках да се включа в дебата, като отбележа, че е много важно да отчетем факта, че съветът не вижда Европейската комисия като активен участник в проследяването на тези отчети. За мен това е нещо много сериозно и е свързано и с работата и ролята на нашата комисия. На първо място информацията между държавите членки не отговаря на изискванията на единия пазар и управлението на еврозоната. Не става дума за това държавите да си дават информация една на друга за данъчната си политика а за това Европейската комисия да може да изпълнява своята роля и да защитава единия вътрешен пазар, като направлява и еврото. Това на първо място. На второ място много от тези политики са свързани с тъй наречените държавни помощи. Комисаря Вестагер и отново Европейската комисия има своите правомощия би трябвало да се следят политиките на държавите членки, които може да доведат до тъй наречените данъчни становища, използвани специално в определени страни от многонационалните компании. Ние искаме всъщност да се отчете ролята на комисията, защото това е проекта за една бъдеща европейска хазна. Ние бихме искали и Европейската комисия да дефинира всъщност тази идея и тази концепция за европейска хазна. Някакъв ембрион, ако щете, който да ни се даде от комисията. За това и административното сътрудничество, до което се ограничава предложението, не е достатъчно. Господин Калве. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда далеч по-кратък от колегите, защото вече много неща се споменаха но мое задължение е като представител на европейските граждани, които винаги са будни, е да отбележа следното. Съгласен съм с докладчика и докладчиците в сянка и това, което каза Кора, по-специално темата не е само техническа, тя е много важна. Разбира се, че всички вие, докладчици докладчици в сянка сте работили много добре, но темата е политическа. За това искам да насърча господин Русати и всички останали. Не бива да се забравя, че в момента Европа непрекъснато губи елементи от своя проект все по-малко са нещата, които ни обвързват. Ние искаме интеграция, не сътрудничество. Трябва да дадем тази визия за една Европа, която е много по-интегрирана. Това трябва да се отрази в текста. И за да не се впускам в подробности, ще кажа, не на месата на комисията по тази тема е абсолютно неприемлива политически, защото това е важен сигнал и виждаме, че комисията става враг на идеята за повече Европа. Би трябвало чисто политически комисията да поеме своята политическа отговорност. Това не е някаква незначителна тема. Петър Симон. Искам да се присъединя към казаното от колегите преди мен. Прозрачност. Прозрачността е много важна, но прозрачността има смисъл само тогава, когато съответните органи могат да предприемат мерки възоснова на заключенията, които са направени. Това е много важно, но това няма как да стане с помощта на пазителката на договорите, защото има много тъмни места, които не са осветени и много държави, и някои държави членки са работили за това в миналото, други държави членки да не си получат данъците, ще го правят и за напред. Ако имаме сериозни намерения, свързани с прозрачността, трябва да се борим срещу тези данъчни постановления и а, да направим невъзможно тяхното изпълнение, както и да стане невъзможно избягването на данъците трябва да предприемем конкретни действия. Тези държави членки, които не искат да подкрепят това предложение или не искат комисията да действа по този начин, или ам, стават инструмент в ръцете на онези, които не искат тези данъчни разпореби да влязат в сила. No. Вие поискахте думата за този дебат? Не. Значи ще дам думата на комисията. Благодаря. Комисията иска да благодари на комисията ЕКО и на докладчика господин Росати за положените усилия. Обедени сме, че ако има повече прозрачност, ще се борим и по-добре с агресивното данъчно планиране. В миналото вече сме регистрирали известни е, положения, е, постижения по-скоро. Директивата за административното сътрудничество беше съществена стъпка. Директивите са известни като DAC 2, 3 и 4 е, те са, са много важни и задават постановката, за да се оцени риска, който съществува по подразбиране в съществуващите структури. Е, комисията е готова да работи с е, парламента. Е, радва се на добро сътрудничество с вас. Ще продължим да работим. Естествено, трябва да има бързо напредване по темата. Комисията е за един такъв бърз напредък. Много е, заинтересовани лица говорят за такъв напредък. Не е очудващо, че точно по това досие има бърз напредък, защото темата се обсъжда от дълго време насам в ОИСР, в различни юрисдикции. 20 от 28 държави членки на ЕС вече са се присъединили към обмена на информация. Повечето от тези държави вече имат и национално законодателство в областта. Ако то не е прието в момента се приема, така че на напредъка е доста бърз. Комисията на напълно отчита факта, че парламента има своята роля в този процес. По същество, беше споменато, че задължителният и автоматичен обмен е същественото тук. Това всъщност е, е най-важното. Това са онези елементи, които осмислят директивата и е, имаме цял списък с изисквания за информацията, която трябва да се обменя, какво трябва да се обменя. Мисля, че тук се върви в правилната посока. По отношение на коментарите по същество ще взема отношение по три от тях. Предложението на комисията беше изградено възоснова на препоръките на ОИСР. Действие номер 13 по отношение на БЕПС. Основната цел беше да не се създаде допълнително ниво на отчетност за многонационалните компании. Европейските многонационални компании, както и тези извън Европейския съюз, които имат дейност на вътрешния пазар, трябва да играят по едни и същи правила. И в компромисния текст този принцип се запазва. Така че по отношение на приложното поле, по отношение на съдържанието на информацията и по отношение на честотата на, на информацията, директивата за административното сътрудничество 4 е издържана. На второ място, ролята на, на комисията е определена в а, тази директива, позната като ДАК. Комисията ще получава всичката необходима информация, за да може да наблюдава как функционира директивата. Държавите членки задължително ще трябва да дават на комисията годишно информация за, за това къде има проблеми, къде има области, които трябва да, да бъдат подобрени и комисията ще анализира тази информация редовно. По отношение на директивата DAC-4, комисията ще получава информация от държавите членки за многонационални компании, които отказват да предоставят информация. Ние смятаме, че това е нещо изключително важно, за да се гарантира, че наистина ще има обмен на информация. И на трето място въпроса дали допълнителни трети лица, организации трябва да имат достъп до тази информация. Това е отделна тема, в момента се работи по нея, обсъжда се. Тя на няколко пъти сме потвърдили, че работим по а, така, така нареченото публично задължение за отчитане по държави. А, имаме, готвим законодателство и след като сме готови, ще го предложим на вашето внимание. Това е в отговор на въпроса дали комисията трябва да участва в процеса на, на отчитане по държави и до каква степен. Толкова от мое име. Готов съм да продължа да работя с парламента и искам да благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря на, на комисията и сега докладчика за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички за изказванията, най-вече на докладчиците в Сянка. Проявихте конструктивно отношение. Оставам с впечатлението, че има широка подкрепа за мерките по директивата DAC 4. Вижда се, че не можем да се борим ефикасно с неплащането на данъци, с данъчните измами, с агресивното данъчно планиране, ако нямаме отчитане по държави пред националните данъчни органи, от една страна, и е, на второ място е, няма как да се случи всичко това, ако нямаме механизъм за обмен на информация между държавите членки. Така че мога да заключа, че има широка подкрепа за подобна мярка. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха нашата инициатива да изкажем своето недоволство от това, че съвета прие политическо решение преди да е получил становището на парламента. Мисля, че е важно не само от процедурна гледна точка, да работим заедно с съвета. Важно е, както каза един от, ораторите, за да има последователност и кохерентност по пакета. Има, естествено, теми, които ще обсъдим допълнително с докладчиците в сянка, публичния достъп до информация, Както току-що чухме, комисията готви оценка на въздействието. Предлагам да изчакаме с този въпрос. Мнозинството от изказалите се подкрепиха идеята комисията да е част от този процес, да има достъп до отчетността по държави. Имаше обаче и несъгласни. Защо комисията трябва да е част от този процес, за да може да има наистина в ръцете си инструмент, за да проверява дали работи директивата и до каква степен държавите членки си изпълняват а, задълженията, що се отнася до, до споделянето на, на информация. Мисля, че няма проблем в това комисията да бъде част от обмена на информация. Естествено, готов съм да, да обсъдя проблема. По другите повдигнати въпроси, приложното поле на директивата, до каква степен, например, настоящия а, прак 750 милиона оборот а, ще покрие всички многонационални компании. Някои казаха, че този прак трябва да е малко по-нисък. Основният аргумент тук е да сме в съответствие с препоръките на доклада на ОИСР. Тези препоръки вече са приети от е, редица държави, за да не се налага допълнителна тежест и за да не се създава неравнопоставено за европейските компании спрямо другите компании извън Европейския съюз, би било добре да има стандартен прак, изискване за всички държави и за Европейския съюз и за страните извън Европейския съюз. Това е обяснението. По отношение на санкциите. До каква степен сме готови да контролираме изпълнението на тази директива. Тук трябва да поговорим малко повече. Имаше интересно предложение за налагане на данък при източника. Тук можем да поговорим допълнително по отношение на сроковете. Нека да ви напомня, че директивата трябва да бъде приложена и транспонирана до края на тази година. Тоест, доста бързо. Има предложение крайния срок за мултинационалните компании за, за предоставяне на информация е, е да е 12 месеца след края на, на фискалната година. Е, някой смята, че периодът е твърде дълъг. Аз мисля, че той може да бъде по-кратък, но отново сме обвързани е, чрез е, препоръките на ОИСР, доклада за БЕПС на ОИСР предлага 12 месеца, така че не искаме да създаваме е, различни стандарти. Вероятно, нека да се придържаме към, към това, което вече е предвидено. Имаше и други коментари и въпроси. Няма как да отговоря веднага на тези въпроси, но много се радвам, че имаме широк консенсус относно необходимостта от такова законодателство. Готов съм да продължа работата с колегите и докладчиците в сянка, за да може в крайна сметка да стигнем до един положителен резултат. Благодаря. Благодаря. Какъв е графикът? 21 март 5 часа вечерта, край подаване на изменения. На 26 април гласуване в ЕКОН в пленарна зала на 1 май. Сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза. Годишен доклад за 2014 година. Докладчик е господин Рамон Тремоза. Имате думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е проекто становище и се надявам да проведем интересни дебати по него през следващите седмици. През 2010 година Европейската комисия получи около 4000 жалби, свързани с потенциално нарушаване на европейското законодателство. Испания подаде повече от 500 жалби. Италия беше на второ място. От 2014 година има над 2000 случая на нарушаване на законодателството, на, нарушав... 439 директиви са били засегнати. 8 държави членки са нарушили всяка директива, която е прията през последния мандат. Уважаеми колеги, да се запитаме дали наистина европейското законодателство е толкова неефективно, дали държавите членки наистина спазват економическото и финансовото законодателство, което ни коства толкова много политически капитал, за да бъде прието през последните 5 години. Реалността днес е такава, че в финансовата и економическата област само Германия спазва съответното законодателство. Австрия е нарушила само две директиви, но при останалите ситуацията е драматична. Полша е нарушила 10 директиви, Люксембург 9, Испания 8 и така нататък. Освен това, през 2014 година само 10 от 100 57-те основни препоръки, направени към държавите членки, са били приложени или отбелязан напредък. Тоест само 6% е делът на успешно приложените препоръки. Има и препоръки от ОИСР и от Европейската комисия. Трябва да ви припомня, че ОИСР е само ам, така наречения think tank, мозъчен тръст. Когато държавите членки редовно нарушават европейското законодателство, много често това е без последици. Европейската комисия трябва да реагира и ем, трябва да посочи, че европейското законодателство не трябва да се изпълнява само по желание. То е задължително. През последните години а, е, има усилия за затягане на правилата за економическо управление и трябва да се да се използват правомощите на европейско ниво, когато страни като Франция и други не изпълняват своите бюджетни цели. Какво да правим? Трябва ли да приемем нови директиви, когато вече съществуващите се нарушават системно? Е, Относно директивата за гарантирането на а, спестяванията, как да продължим напред, когато 10 страни отказват да се придържат към съществуващите препоръки относно директивата за възстановяване и спасяване, оздравяване на банките, какво да правим, когато държави членки не изпълняват разпоредбите от тази директива. Италия отхвърля системата при всеки удобен случай. Разбираме ли, че гражданите стават все по-евроскептични в страни като Испания, в която директивата за забавените плащания се нарушава от политически партии от с всякаква окраска. Съгласно Испанската асоциация, която се занимава с забавените плащания, казва, че тази директива се нарушава редовно. Европейския съюз не може да бъде превърнат в един огромен тръстов мозък. в Европейския съюз трябва да предприеме действия, да, за, за да запази своята значимост. Имаме нужда от санкции за тези, които не се придържат към европейското законодателство, особено в банковия сектор. Имаме нужда от парламентарен контрол върху изпълнението на собственото си законодателство, ако искаме да останем легитимен участник в бъдещето на Европейския съюз. В тази връзка трябва да се създаде специфична група за бюджетен контрол. Не знам дали в рамките на АВКО или на Юри, все ми е тая, но системното нарушаване на законодателство е проблем, с който трябва да се справим от политическа гледна точка. И на последно място, времето тече трябва да разширим демократичната легитимност по време на следващите европейски избори или ако увеличим правомощието, това може да се окаже почти безполезно, защото настоящото законодателство не се изпълнява и прилага надлежно. Благодаря ви. Благодаря. Парламентарните избори наистина могат да осигурят ам, политическа легитимност. Вашето становище е друго. О, господин Замар от ЕНП. Благодаря, господин председателю. Ще говоря от името на ЕНП. Господин Мартучело е докладчик в Сянка и не може да е тук днес. И за това ще изчета това, което предлага той. Приветствам становището на господин Трамос. Представлява прекрасна основа за по-нататъчната ни работа. Съществуващото законодателство трябва да бъде прилагано надлежно. Това е много важно, от ключово значение. Подкрепяме докладчика по отношение на економическото управление и предложенията направени с него. Споменават се освен това специфични страни в доклада, което оценяваме като положителен факт. Благодаря ви. Господин Францолица от СИД. Грация, сеньора президента. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на докладчика за изготвеното от него становище. Има много аспекти в това становище на нашия колега, с които съм съгласен и най-вече, що се отнася до прилагането на европейското законодателство. Това е нещо много важно, за да се постигне един здрав... Ам и устойчив съюз, така както е залегнал в договорите. Дами и господа, искам да подчертая още веднъж, че и в хартата се държат на човешки, в хартата на човешките права се държат същите ценности, каквито са заложени в договорите. Искаме да предложим някои леки изменения. Относно параграф 3. Искам да подчертая, че липсата а, на изпълнение на директивата за забавените плащания в 11 държави е, членки. Забавянето е свързано с публичното финансиране, което е засегнато от економическата криза. В същото време има други директиви, които не са били транспонирани и е много е, важно да се спомене, че директивата за достъп на е, финансиране от кредитни институции и финансирането от инвестиционни институции са също много важни, както и директивата за защита на потребителите. В параграф 4 се посочва, че трябва да се е, има предвид, че финансовата криза засегна до голяма степен Европейския съюз и не трябва да има толкова голямо концентриране върху определени политики. Европейския съюз е развил европейският семестър е, за економическа координация. Има и пакт за стабилност и растеж. Той трябва да бъде изпълняван по-добре, най-вече при използването на гъвкавост и тази гъвкавост да бъде използвана е, в, с. Е, да бъде използвана в своята цялост. Банковия съюз също трябва да бъде завършен. Това е процес, който е в ход. По-доброто законотворчество също е много важен аспект. Радваме се, че сте включил европейското измерение за, в директивата за гарантиране на спесяванията. Приемането на тази директива, както на директивата EDIS, не са в противоречие. Трябва да има прозрачност и да се предостави прозрачност по отношение на прилагането на европейското законодателство. Искам да поздравя още веднъж докладчика и очаквам с нетърпение по-нататъчното си сътрудничество с останалите докладчици в Сянка. Благодаря. Александър от името на ЕКР. Окей, okay, не може да е тук и за това ме, попит... ме помоли да се изкажа от нейно име. Тя би искала да благодари на докладчика за отлично свършената от него работа по проекта установище Очертани са отделни финансови услуги и разпоредбите, свързани с тях, не се транспонират тя подкрепя включването на този аспект в доклада, подкрепя и работата по мифит 2. Някои държави членки обаче не са изпълнили, не са приложили изцяло мифит 1 а това би подобрило като цяло транспонирането на двете директиви. Някои държави и членки закъсняват в транспонирането на директивите, но това се дължи понякога на залагането на нереалистични срокове. По време на срещна на юрист-лингвисите тя е станала свидетел на това, че представители на съвета а, казват, че сроковете са свръхамбициозни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 Говорим много за по-добро законотворчество в Европейския парламент, но това не е добър пример за това. Бързото поправяне на грешките трябва да се прилага в изключителни случаи, а не да е част от нормалната законодателна процедура. Тя ще внесе изменения в тази област. Ролята на ИСА също е много важна, както и от докладването също е много важно. При, е, партньорските проверки на място също са много важен елемент и е, също трябва да е, бъдат е, отстранени дефицитите в тези области, в които съществуват. Последното предложение в е, доклада на е, свързано с доклада, е да се работи за създаване на подкомисия на АВКО за мониторинг на прилагането на европейското законодателство. Тя смята, че ем, тази идея трябва да бъде обмислена допълнително, като се има предвид колко са сложни тези досиета, изготвени от ЕКОН, свързани с регламентите и директивите, по които работим. Не знаем обаче как една подкомисия на комисия, която не е свързана с нашата работа, може да е от полза тази комисията Авкон разполага с промоша на комисията Юри и може да се стигне до там, че работата да се осложни вместо да се улесни. Трябва да работим за създаване на система, която да задължава комисията да докладва на ЕКОН и на другите свързани комисии по тези досиета, да се предоставя информация за нивото на изпълнение на законодателството и да има а, обществена дискусия, която да бъде проведена. Това са предложенията и освен това, Кей казва, че тя с нетърпение очаква по-нататъчната работа по това досие, както и допълнителните дискусии. Има ли представител на ГУЕ? Михаил Райман. Благодаря, господин председателю. Аз също благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище, върху което можем да работим. Има нещо, което е важно. В доклада се посочва, че изпълнението че а, липсва цялостно изпълнение на законодателството, както и нарушаване на някои от разпоредбите. Това за нас представлява проблем, а, обаче ам, правилното изпълнение на законодателството само по себе си няма да може да ни извади от а, кризата. Ние сме за това да има проциклична инвестиционна политика и е хубаво да има неутрална формулировка от нас е гледна точка, така ще имаме по-добра основа за преговори и дискусии. Друго, което е важно и е свързано с нарушаване на европейските разпоредби, що се отнася до митата, държавната помощ и така нататък. Смятам, че още веднъж трябва да подчертаем, че в тази област искаме да останем активни, комисията да следи строго как се развиват нещата. Последните три точки, свързани с създаване на допълнителна подкомисия. По този въпрос искам да чуя допълнителни аргументи по време на преговорите, преди открито да обсъждаме самите резултати. Благодаря ви. Няма други, които искат да вземат думата. Затова давам думата на докладчика. Благодаря ви. Два-три коментара по казаното. Първо, Относно казаното от НП, от Пабло, мой скъп приятел, не трябва да се страхуваме от това да посочваме отделните държави членки. На страницата на комисията също има списък с страните, които не е, изпълняват европейското законодателство. Всеки гражданин може да отиде на тази интернет страница и да се запознае с тази информация, която е прозрачна и публично достъпна. Преди три години, когато бях докладчик по доклада за конкуренцията, за първи път е, посочихме е, Google в доклада за това, че е, има, е, проявява антитръстови практики. 600 е, членове, депутати гласуваха в края на 2013 година за е, текст, който призоваваше комисията да разследва евентуални нарушения на конкуренцията от страна на Google. Нито някои казват нито една държава членка, нито една компания може да бъде включена в текста, защото това е политически некоректно. Но, уважаеми колеги, крайно време е да се промени това, защото гражданите изискват от нас да говорим ясно по въпроса. Освен това, ако не назовам нещата с истинските им имена, няма как да задълбочим европейската интеграция. Не можем да продължим да съществуваме като съюз, ако имаме ам, различно отношение в държавите а, членки. Да речеме в Дания трудовия пазар е един, най-добрият, а, а на юг някоя държава има най-лошият трудов пазар. Ние искаме да използваме най-добрите практики, за да а, ускорим процеса на сближаване, на конвергенция. Нашият съюз трябва да е съюзът на най-добрите практики. А, държавите членки, които се справят най-добре, могат да споделят своя опит с останалите. Ето защо е много важно да спрем това отношение и поведение, на които сме свидетели до сега, Аз съм отворен да обсъждам с вас всички въпроси и вие накрая ще решите дали да гласувате за или против. Пабло, спомням си какво каза ти, че трябва а, да, да се назовават държавите членки в доклада. Преди три години имахме страхове да назовем Google, но името на Google беше включено в текста и докладът беше подкрепен от мнозинството. Друг въпрос свързан ем, с е, докладчика от СИД. Има директива, прията преди 3 години, тук а, регламент прият преди една година и те залягат в основата на, економ, а, на економическата политика, както и директивата за забавените плащания. Бащата на много значим економист от миналото му казал, Уваж... уважаеми Джон, когато говориш за цивилизацията, трябва да говориш за, за възможността на тази цивилизация, ако всички договори се зачитат и ако всички сметки са платени. Ако не се случи това, няма как да се гради каквото и да е. Ето защо аз настоявам за това и, а, и Експансион, важен испански ежедневник, публикува важна информация, а, включваща а, санкции, които иска да наложи Европейската комисия върху Испания а, за това, че има забавяне на транспонирането на директивата за. А, а, забавя, за забавяния при плащанията. А, да, може би сроковете са били нереалистични, свързани с банковото законодателство. Може и да е така. Тази информация обаче не е известна на нашите граждани. Следващия път, когато създаваме законодателство, трябва да сме по-реалистични. Освен това не става дума за повече бюрокрация. Е, Чави много ми помогна и може да ви го обясни. Идеята е да се създаде една подкомисия, е, за да се обърне внимание на темата, тъй като тя е много важна. Разбира се, ние те първо ще обсъдим тази идея възможно е тя да не се осъществи. Знам, че не е лесно да се създават подкомисии, но е хубаво гражданите да видят, че се слага край на старите практики. Благодаря ви, надявам се да работим а, заедно и да стигнем до консенсус. Много ви благодаря. Благодаря ви. 27 март на обяд. Изменения 19 април разглеждане, 25 и 6 април гласуване в ЕКОН, 23 май гласуване в пленарна зала. Преминаваме към 8- точка – общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка. Петър Симон. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Днес трябва да гласуваме по моя доклад за удължаване на срока за прилагане на минималната стандартна ставка от 15% до 2017 година. Има директива за ДДС, това е директива на съвета, но ам, изисква само консултация от страна на Европейския парламент. ДДС-то в ЕС трябва да е поне 15%. Това е влиза в сила през 1993 година и пет пъти е удължавано, а, удължавана тази разпоредба. Минималната а, ставка е важна за вътрешния пазар – и по този начин се избягва изкривяване на конкуренцията. Това законодателство е началото е имало за цел да е преходно, докато се стигне до единна ставка и докато се намери решение, но това не е станало до сега. Въпреки това, може положително да а, отчетем плана за действие на комисията който ще бъде публикуван на 23 март и от страна на Европейската комисия ще предприема действия за въвеждането на окончателна единна система за ДДС. Ефективното противодействие на измамите с ДДС също е важен аспект и а, това е включено в инициативния, а, в доклада по собствена инициатива на комисията ЕКОН. Минималната а, ставка връзка е тема, която ще бъде обсъдена по искане на комисията и е включено в плана за действие. Минималната ставка и нейното удължаване се, под, се подкрепя от повечето държавите членки. Тази дискусията по минималната ставка продължава и Удължаването на минималната ставка за ДДС, която ще гласуваме днес, се удължава първоначално само за срок от две години. Удължаването от страна на комисията става много късно. Сега ще има ретроактивно приложение от 1 януари 2016 година. Колегата Ева Паунова и Вернер Лаген посочиха, че това е не е много добре от процедурна гледна точка. И така, днес трябва да подкрепим по време на гласуването предложението на комисията. От комисията очакваме обаче повече предварително планиране като цяло. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Ева Пълнова, заповядайте. От името на НП. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Както вече знаете, нашата група е срещу упростената процедура, за това обсъждаме и темата. По предложението могат да се правят изменения. Комисията изготви изменението на директивата твърде късно. Настоящите правила се прилагаха до 31 декември миналата година, което означава, че през последните над два месеца всъщност не е имало законодателство за минималния прак на ДДС. Затова предлагам изменението. Според нас Европейския парламент – трябва да търси отговорност на комисията. Имаме две изменения, като ще ви помоля да ги подкрепите. Изменение първо, както и докладчика посочва, отразява нашето недоумение, защо комисията толкова се е забавила. Вече обясних, че е необходимо да бъдем последователни в законодателството. Това го казаха и колегите. Изменение пето. Тук искаме пет годишно, а не 2 годишно удължаване, тъй като до 2018 година ще има нова система за ДДС, но мисля, че е необходимо да се предвиди по-дълъг срок, ако законодателството се забави. Плана за ДДС, например, трябваше да се приеме тази седмица, но има отлагане. Мисля, че е много важно да се затвори тази празнина при ДДС над 187 милиона евро. Необходимо е да разчитаме и на бизнес моделите и цифровия напредък в новата технологична среда, но най-важното е да имаме нормите за ставката на ДДС. Um, and... За eh, eh, Благодаря ви, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка, ще бъда кратък. Ще ви напомня и това, което казахме миналия път. Комисията сигурно работи по някакви планове, желаем им успех, желаем им да работят и по-бързо. Само ще кажа, че е хубаво, че имаме измененията на ЕНП, ние ги подкрепяме. Благодаря. Thank you. Now, Петър Петър Thank you, Chair. Well... Благодаря ви, господин председател. Мисля, че проекта за намаляване на ДДС ставката трябва да се обсъди и когато обсъждаме бъдещия план за действие на комисията. Мисля, че е твърде преждевременно да удължаваме срока на действие. Наистина жалко е, че комисията иска сега удължаване при минималната стандартна данъчна ставка толкова късно във времето. Благодаря ви. Мариза Матиас от името на Гуе не желая думата. Никой ли не иска да се изкаже от името на Гуе? комисията? Не. Докладчика в такъв случай. Уважаеми колеги, благодаря ви за вашите коментари. Госпожа Пан Паунова, да, дискусията свързана с сроковете може да бъде съпътствана с аргументи от двете страни. Трябва, може би, да се предвиди по-дълъг срок, но ние искаме да сме амбициозни. Аз като докладчик казвам, че когато имаме график от комисията, трябва да се стигне до едно окончателно решение и ние е, тук не трябва да подкрепяме решения, които да си противоречат но така или иначе е, аргументите, свързани с е, стегнат и точен график от страна на комисията, са е, много важни са за пренебрегване. Благодаря ви. Можем ли веднага да гласуваме Както виждате, малко изпреварваме дневния си ред. Ще ви помоля, колеги, да се подготвите за гласуване с карти за гласуване в устройствата. Всъщност съвсем на време сме. <laughs> Uh, Уважаеми колеги, нека първо направим проверка на устройствата. Моля, гласувайте.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 Gunnar, put the card. We wait for you. Гунар, чакаме те теб. Добре, край на гласуването. Чудесно. Сега можем вече да пристъпим към самото гласуване. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се изменение Две за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, да направим проверка. Изменение 5. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Приема се. Нека да проверим всъщност, казва председателят. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. И да гласуваме целия текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 5 против, 4 въздържали се. Да гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Let's wait our colleagues. Да изчакаме и колегите да вземат местата си. Бързичко. Естер. Край на гласуването. 41 за, 5 против, 4 въздържали се. Поздравление на докладчика. Следващото ни заседание на 22 март започва в 9.00 часа. Благодаря, закривам заседанието.